октомври 2014 година. Разговарях с групите ГУЕ, социалисти, демократи, АЛДИ, Зелени, европе, европейски консерватори и реформисти и НП е за по, по случай назначаването на новите депутати. Ако няма възражения, техните предложения ще бъдат е, прияти. Дами и господа,